Okay, uh, colleague or colleagues, it's uh, eight... Колеги, 8 минути е, след 3 е, часа вече минаха. Исках да изчакам е, колеги да дойдат, но ми се струва, че май няма да дойдат още много, затова нека да започнем. Е, заседанието. Очакваме нашия председател след около 30 минути аз ще, и ще я заместя до тогава. Видели сте дневния ред. Първата точка за днес след обед е освобождаване на отговорност за 2017 за бюджета на агенциите. Господин Сарвама има думата за коментар. Благодаря, е, господин е, председател. Скъпи колеги, и се обръщаме към вас, господин председател, нека да изразя съжалението за това, че сме свидетели съвсем очевидно на липса на уважение. Много ми се искаше да видя повече колеги депутати тук в залата. Макар, че е ясно днес какво ще се случва, все пак не можем да се съгласяваме, че в такъв момент колегите няма да присъстват. Те, централизираните агенции на Европейския съюз, имат много голяма видимост в страните членки и имат сериозно отношение към техния ежедневен живот. Аз съм докладчик по доклада за освобождаване от отговорност на агенциите. Искам първо да приветствам като цяло положителните резултати от одитите на Сметната палата тази година. Те излязоха с становища за надежността на счетоводните книжа и отчети без оговорки за всички агенции, с изключение на ЕАСО, службата за подкрепа на бежанците. Много съжаляваме, че там мнението е отрицателно за техните плащания. Сметната палата изляза с това отрицателно а, мнение, главно заради плащания, свързани с обществени поръчки. Освен това се вижда и система в нарушенията, както и недостатъчно добра вътрешна система на контрол. 7,7 милиона е, е сумата, за която имат възражение или гордо около 10% от бюджета им. Предлага се всички агенции да бъдат освободени от отговорност с изключение на ЕАСО където предлагаме да бъде отложено освобождаването от отговорност. Отново признаваме, че новото ръководство на агенцията е поело ангажимент да положи усилия да има ефективни структури за управление, да работи за повече прозрачност и надежност. Извинявам се предварително, че презентацията ще бъде страница по страница, но мисля, че така ще бъде по-ясно. Ще минаваме от, с така кратки е, бележки по всяка рубрика да коментирам. Призоваваме е, агенциите да работят е, на бюджет на базата на е, резултати, да има по-подходящи показатели, които да отразяват резултатите и въздействието и да търсят най-ефективни начини за постигане на добавена стойност – Подчертаваме, че е много важно да се управляват по добър начин човешките ресурси. Риска за е, ненадежност на отчетите беше много ниск, е, нисък, е, риска за транзакциите е среден, както и този за плащанията и информационни технологии факторите, които затрудняват оперативната дейност на агенциите заради ниския, е, е ниския коефициент на корекции при страните членки. Докладите за отделните агенции се различават, тъй като и нивата на подробности, предоставени от различните агенции, са различни. Затова има нужда от ясни насоки какво трябва да подават те като данни за доклади. Призоваваме комисията автоматично да дава бюджета и цифрите за персонала на 32-те агенции. Изредени бяха тия, за които да има изключение. Освен това, някои агенции не декларират ясно показателите за изпълнение за бюджета, не винаги използват и едни и същи компоненти при изчисленията призовава, Сметната палата призовава да бъдат хармонизирани тези показатели. Обръщаме се към комисията и палатата да има една формула за изчисляване на канцелиралите или отложените прехвърляния за следващата година защото това дава и известен показател за това как се изпълнява бюджетния принцип, бюджета да се изпълнява година по година. Трябва да има и ясна дефиниция за това какви суми е прието да могат да бъдат прехвърлени в следващата година. Така ще може да се направи разлика между прехвърлени суми а, като бюджетен инструмент и в, същите суми като недобро управление на бюджет. Недостатъците при управление на обществените поръчки не са малко. В 13 агенции се наблюдават такива проблеми. Ние призоваваме да бъдат подобрени процедурите нови сред, е, източници за финансиране. Призоваваме да има и обратна връзка за периода след 2020. Е, е, политиката за превенция на турмоз, закрила на подаващите сигнали и прозрачност. Всички тези елементи са изложени в докладите, ако е имало недостатъци или нужда от допълнителна дейност, т.е. не ги е, повтаряме във всеки доклад. Проблеми, които са били решени, е, също не са споменати. Е, с цел да бъдат изчистени максимално докладите подаващи сигнали. Наясно сме, че 77% от агенциите вече имат вътрешни правила или насоки за подаващите сигнали. Останалите 23% са на път да ги приемат. Проблеми, свързани с околната среда. Такива се описват само когато е необходимо и агенциите са формулирали конкретни дейности равнопоставеност на половете е, коментира се само където в агенциите е, има е, неравнопоставеност от порядъка 1 към 5. Одит, одита, който се очаква да бъде направен от независими частни агенции, по, оказва допълнителен натиск и бреме за агенциите. Затова призоваваме този въпрос да бъде решен. Също повтаряме желанието си е процедурата за освобождаване от отговорност да се ускори и това освобождаване да бъде давано в годината непосредствено за кое, след тази, за която се отнася. Крайният срок за изменение е 30 януари, 14 часа. Ще се гласува в нашата комисия на 20 или 21 февруари. След това докладът ще влезе в пленарна зала през втората сесия на март, което е малко по-рано от миналата година. Това е всичко за сега. Uh, Благодаря, господин Сарвана. Сега се обръщам към докладчиците в Сянка. Госпожа Каденбах е първата, и изпраща своите извинения. Нейното извинение е напълно оправдано. Тя си е щупила ръката преди една седмица и не е в състояние да присъства но изпраща най-добри пожелания, е, благодарности за отличната работа на докладчика, благодарности за съдебната пола, за сметната плата, извинете, и коментарът е, че агенциите определено имат въздействие върху формулирането на политики и е, живота на гражданите. Ние трябва да сме наясно колко важни са те, трябва да оценим също и надежността на отчетите и съответните одити, с изключение на случая с ЕАЗО. Отбелязва доклад, се въпросите с персонала и резултатите. Има отлични примери за постигнати резултати. Вероятно трябва да се направи малко повече да бъдат оповестявани тези резултати. Трябва да се търси споделяне на най-добри практики, макар че то вече вероятно под някаква форма съществува, но би следвало да се засили. По отношение на политиката за персонала, според нея там е, може би, един от най-големите рискове за агенциите в бъдеще. В това, доколко агенциите ще бъдат в състояние да привличат хора за необходимите позиции. Споменава госпожа Гаденбах и неравнопоставеността или неравното разпределение на висшите постове между мъже и жени. И е, също има коментар за е, много високите разходи за преводи в някои агенции, като отговора решението трябва да се търси или от самите агенции, или по някакъв друг начин, така че е, разходите да съответстват на на агенцията. Тя също изказва съжаление за отрицателното становище за ЕАСО. Коментира се, че са взети необходими стъпки да се одолее ситуацията и се надяваме, че до година голяма част от проблемите ще бъдат е, решени е, и аз още няма, ще получи освобождаване от отговорност. Това са коментарите на госпожа Каденбах. Господин Али има думата. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, uh, Mr. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, господин Савармар. Бих искал да поздравя докладчика за е, доклада за приемане изпълнението на отчета на децентралните агенции за 17-та. Предвид е, значението на тези агенции и как те се отраз... влияят на ежедневието на гражданите в Европа, е, наистина този доклад отговаря на въпросите за това как функционират тези агенции по време на финансовата година, 17-та финансовата. 32 е, агенции имаха общ бюджет 2017 на стойност 35 милиарда евро е, в е, поети ангажименти и 24 милиарда плащания. Това е значително повишение в сравнение с предходната година. Предвид хоризонталния доклад и различните сфери на изпълнение, финансово управление и контрол върху дейността на всички агенции, бих искал да споделя следното. Първо, обхвата и структурата на доклада до голяма степен отразява задачата да се попречи да се е, е, отразят дейностите на тези е, агенции. Е, управлението и персонала са най-важните аспекти от тяхната дейност. Е, е, по-добро разбиране е, на качеството на тези дейности ще се постигне, ако се включат принципите на економика, ефективност и е, ефикасност в ежедневната им дейности, както и годишно планиране и контрол. Прави ни впечатление, че цялостният риск и достоверността на отчетите е ниск при всички, е, са ниски при всички е, агенции. Редовността на транзакциите на тези агенции, както и риска за здраво е, финансово управление, е, са на средно е, ниво. Трето, ако се калкулира процента от е, кредитите за плащания на база 17-та, виждаме сравнение с 16-та година, което обаче не е добра е, стъпка. За следващата му годишна финансова рамка отделните агенции трябва да търсят нови източници на приходи, за да е, преодолеят този прекомер, това прекомерно зависимост от бюджета на ЕС. Е, трябва да се настоява пред агенциите и комисията да е, е, изграждат своето бюджетиране на принцип е, резултати и разбира се е, един от факторите е управление е, на ресурсите. Трябва да се засили сътрудничество между агенциите, не само създавайки общи служби, но и в общата им политика. И накрая европейските агенции с усилията на своите служители и с един значителен бюджет са доста видими в държавите членки и се отразяват върху политиката и решенията и процеса на вземане на решения в Съюза. Е, освен това, те е, така имат важна роля в жизненно важни области от живота на гражданите. Затова е, това оправдава максималното гледане под лупа на всички техни дейности и контрол върху тях. Благодаря, господин Стас, е следващия. Благодаря, колег, господин председател. Колеги, както и другите колеги преди мен, благодаря на господин Сарвама за е, свършената работа по всички тези доклади. Аз съм минал през е, тая мелница и знам какво, е, какъв труд предполага това. Аз пропуснах началото, но съм напълно съгласен с това, което чуха, именно с заключенията, които прави е, докладчика във всички доклади. Ще се спра тук на няколко въпроса. Всички си спомняме, че когато проведахме изслушванията с агенциите, непрекъснато възникваше един и същ въпрос. Отличното сътрудничество в работата между агенциите за да може да се което да улеснява отче, отчета, отчетите и докладването. Това е нещо, което изисква допълнителен персонал и парламента настоява за това отдавна. Особено в бюджетата комисия ние приехме едно допълнение към текста да се назначи допълнителен персонал, за да може да се осъществява тази координация. Е, мисля, че в пленарна зала отхвърлиха това изменение, но процедурата по освобождаване от отговорност трябва да се използва отново, да се приложи отново и да поискаме е, съвсем законно е, от агенции за допълнителен щат, допълнителни щатни бройки за агенциите по ясно. Да, получихме доклада на секретарията. Да, можем да погледнем и е, доклада на Олаф. И ще го направим преди да е края на изтичане на срока за изменения преди да вникнем в същността на, на, на грешките, да разберем къде се корени, коренят грешките. Сега при предишния генерален директор сега има ново временно управление, ново временно ръководство. Мога да кажа следното по този, в тази връзка. Убедена съм, убеден съм, е, че той е твърдо решен е, директор е, да разчисти нещата. Такава необходимост има да се разчистят така, недостатъците да се отстранят от предходното ръководство. Но въпросът ми към господин Сарвама е следния съзнавайки, че няма да препоръчате приемане изпълнението на бюджета и комисията ще последва вашата препоръка. Но предвид опитите, които са правени от оттеглянето на предходния генерален директор, не може ли да, да отчетем това по някакъв начин с нещо малко положително, някакви конструктивен текст е, предвид на това, че новото, тези хора работят в много трудни, при много трудни обстоятелства. Е, хора от комисията Либе бяха е, направ, така, посетиха централата и са убедени, че са направени сериозни усилия, за да се решат съществуващите проблеми и новото ръководство наистина се занимава. Има много тежка задача е, във връзка с миграцията и този натиск миграционен в е, Гърция, Италия, напоследък и в Испания. Така че продължавам да настоявам да твърдя, че сегашната е, структура на управление на ЯСО би трябвало да бъде насърчена с някакъв положителен текст там, където е уместно и това да влезе в резолюцията съвсем изрично. Да, винаги сме подхождали конструктивно към, по този въпрос. Господин Дайон. Благодаря, господин председател. Да се надявам, че ще бъда не по-малко конструктивен от колегата. Първо и аз благодаря на докладчика. Хоризонталният доклад, отделните доклади по агенциите са добра база за допълнителна работа. В някои случаи ми се струва, че трябва да отиде малко по-далеч от констатациите на докладчика. Няколко въпроса ще маркирам тук. Е, предимно на измененията ще се спра. Първо, огромно удоволствие беше за мен да представя е, нашата комисия в междуинституционалната работна група по агенциите. Според мен, това беше добър начин да се избегнат реалните трудности. Освен това беше част от мандата на междуинституционалната работна група. Например, разпределението на агенциите, всичко това да се прегледа, нещо, което бе е обещала комисията, дали всяка от тях изпълнява мандата, с който е, е получила при създаването си. Никой, нищо това обаче не, нищо такова не, се, не бе направено. Просто бе, това беше пренебрегнато и аз в този смисъл ще предложа някои конструктивни, но критични изменения в Другия аспект е седалищата на тези е, агенции, е, сградите, в които са настанени. Това също не бе е, така засегнато достатъчно, макар че го повтаряме непрекъснато. Предложихме нещо миналата година, то отложи за тази, така че цялата идея дали тези агенции са достатъчно е, ефективно организирани е, като място, като местонахождение, е, заслужава допълнително е, така работа и да се помисли по, по него допълнително. Значи, доклада по собствените за агенциите засегна този въпрос, но аз все още е, така имам е, резерви. Дори е, повечето от агенциите сега да искат е, да налагат някакви такси като отделен източник на е, средства, аз е, тук съзирам конфликт на интереси и е, органа, който освобождава от отговорност, трябва да, е, е, е да е ясно да се разбере, че освобождаването от отговорност е независимо от източника на приходи ние отчитаме, ние говорим за отчестността на агенцията като цяло, демократична отчетност. Това не означава, че те, е, ако те са е, финансирани е, от, с някакви такси, бъдещия парламент няма да има мнение, тъй като те излизат от обхвата на, на, на общността. В допълнение, съгласен съм с господин Али, че е, ключ, важни са ключови показатели за на, резултатите на агенцията, но искам и качествени показатели също. Е, сега знам, че ЕАСО ще бъде в по-голяма степен финансирана, свободно финансирана, но е, качествените показатели предвид интереса на, на европейските граждани и, и качество от гледна точка на, на самите е, потребители, клиенти, е, да кажем, е, производителите на, на самолети, на които ще искат авторизация от ЕАСО. Това се отнася до такива като тях. Значи, ако така, отчитаме тези фактори на агенциите, които се финансират от такси, трябва да не пренебрегваме е, фактора качество. Въпросът за основните права, което попада в мандата на, на АВКО, но бихме искали да се прилага този е, принцип за всички агенции и особено за АЯСО, АЯСО и Фронтекс. Но и всички други трябва да, е, се, да имат стратегия за спазване на основните права, обучение в това отношение. Е, конфликта на интереси бе споменат от докладчика. Аз съм е, удовлетворен. Може би ще ми хрумна допълнителни идеи в това отношение. Същото се отнася и до видимостта на агенциите. Трябва да отидем малко по-далеч от е, това, което каз... отчетахме миналата година, че трябва да е добро. Сега докладчика каза, че видимостта е добра, но зависи е, от е, каква, какъв ъгъл се гледа на тях. от държавите членки, заинтересованите страни, участниците и, или просто гражданите. И накрая заместването на, на щатни бройки с временно, такива на временен договор, всичко това води до допълнителни разходи. И в това отношение аз ще предложа доста изменения. Няма да са ужасно сложни, но поне някои идеи трябва да се добавят. Благодаря, е, Денис, за е, този, е, тези идеи и добри така предложения. Наистина и това изказване е доста конструктивно. Сега може би е време да чуем какво мисли комисията по въпроса и да започнем с госпожа Гаминда от Генерална дирекция Home, която ще ни каже, ще говори конкретно за ЯСО. Uh, Благодаря, господин докладчик и за ценните предложения направени. Комисията така много е, добросъвестно си отбелязва всички ваши е, бележки и проблеми, които поставяте. Е, да, съгласни сме, че ние много, много отблизо следим плана за действие на правителствата, който се прилага. Както знаете, той така, работа по този план се засили след назначаването на новия временен директор и е, той наистина вече е, задейства едно много задълбочено и сериозно изпълнение на плана. Е, процедурата по подбор за нов ръководител на ЕАЗО е в ход управителния съвет е, ще изслуша последните кандидати, крат, вече краткия списък е, е, през февруари и комисията ще вземе решението си след това, което ще бъде представено на управителния съвет. ЕАСО така прилага една добра рамка за вътрешен контрол, която отговаря на всички необходими стандарти, което ще доведе до по-добро е, изпълнение на всички последващи действия, както се казва във вашия доклад. Разбира се, ние си отбелязваме това забавене и отлагане, но ще продължим да работим с ЕАСО, за да се върнем е, в парламента през е, есента и да разгледаме отново докъде са стигнали нещата. Сега господин Баске от комисията има думата. Тук ли е тя? Госпожа, госпожа Баске от е, Генерална дирекция Бадж, ако е, обичате. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на докладчика, господин Сарвама, за доклада. Той е много ясно написан, много е, така балансиран. В цялостното мнение за управление на агенциите, е, цялостното е, становище е положително. То е квалифицирано мнение и от, е, и от вашата комисия, и от други за, за, за законосъобразността на работата на всички агенции, с не на ЕАЗО, както се каза. Тези агенции са важни организации за изпълнение на политиката и стратегията на Европейския съюз. За нас е важно, е, следователно, начина по който те работят. В доклада вие набелязвате препоръки, давате идеи и, е, и набелязвате слабости, които трябва да се коригират в бъдеще като е, наблягате върху резултатите, ресурсите, вътрешните проверки, вътрешния контрол, отчетността, докладването. Всички тези препоръки, е, както обикновено, ще бъдат анализирани е, много е, щателно, старателно от всички случаи на комисията, също и от агенциите. Комисията работи в тясно взаимодействие с агенциите. Е, ние си взаимодействаме наистина много с тях, подпомагаме различните служби по стратегически въпроси, по изпълнение на бюджета, по резултатите, по щатни въпроси и ще продължим да им помагаме по всички тези въпроси. Важно е да се каже, че с одобрението на, на приемането на новия финансов регламент за агенциите, надзора на агенциите е, ще се засили. Защо? Защото а, са включени няколко допълнителни разпо, а, разпоредби. А, е, ще маркирам няколко, които са важни. Децентрализираните агенции са задължени да прилагат ефективен вътрешен контрол възоснова на е, системата на вътрешния контрол на комисията Друг важен инструмент, който се въвежда в новия финансов регламент, е, че агенциите имат задължение да следват е, всички препоръки е, на външния и вътрешен одит и да информират управителния съвет за това. Комисията е представена, разбира се, в управителния съвет. Друг инструмент, който може да се използва е, е, че всяка агенция е задължена да докладва безбавене за финансови измами, финансови наредности е, е, на ОЛАФ, Сметната палата или външната служба на комисията. И комисията има право да, да поиска допълнителни обяснения или информация относно бюджетни въпроси. Работната група е, това са новите разпоредби. Е, колкото до по-подробните препоръки, включени в доклада, комисията си отбелязва е, доклада за становище на агенциите и предложението за новия е, многодишна финансова рамка в това отношение. Комисията е, взема предвид предложението от самите агенции. Е, колкото до новите източи на финансиране, комисията е готова да помисли за допълнителни, но финансиране чрез такси, но разбира се, трябва да не пренебрегваме принципа добро управление. Трябва открити сме да помислим и обсъдим допълнително този въпрос. Готови сме за това. По препоръките за преносите, комисията обсъжда с е, агенцията всички е, отменени е, преноси. Те са взети под внимание и това е важно в диалога между комисията и агенциите. За, в заключение ще кажа, че комисията ще анализира допълнително всички препоръки и е, идеи, е, които се дават този доклад и ще отговорим конкретно на всички тях. Благодаря. Finally, to... Благодаря ви и накрая още веднъж давам думата на докладчика господин Сарвама за заключение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всеки един от вас за много конструктивните и много подробни препоръки по докладите. Това е част от подготовката за пленарното заседание. Ще се спра върху някои от бележките ви. Първо, по въпроса за ЕАСО. Нека още веднъж изтъкна, че според мен въпросът се свежда принципно до това дали вземаме предвид освобождаването от отговорност за определена година. В случая става дума за освобождаване от отговорност за 2017. Сега Разполагаме с факти за този доклад за освобождаване на отговорно. Разполагаме с много повече факти, отколкото когато се изготвяше предходният доклад, доклада на господин Стас за 2016. Тогава нямахме информация за много неща. Сега разполагаме вече с много повече информация. И на това почива логиката ми. Но прав е колегата Стас, като казва, че трябва да се намери изрична нова формула. Може би и в взаимодействие с ГД вътрешни работи и миграция – и така ще отдадем заслуженото на този, на когото му се полага. Предвиждането на допълнителни служители за мрежата. Много сериозно ще обмисля този въпрос. Няма да се спирам подробно върху многото добри конструктивни бележки, които направи господин Де Йонг, но много сериозно ще ги разгледам по-нататък, една по една – и накрая установих, че трябва да внеса някои изменения. Има тук е грешки, трябва да се направят промени по някои дребни детайли но може би ще трябва да се направят и по-съществени промени, така че с удоволствие ще работя заедно с всички вас. Няма да има някакви, кой знае какви промени, които ще предложа аз в своите изменения. Председателят благодаря ви. Припомням на колегите, че срокът за внасяне на изменения е 30 януари. И сега предавам штафетата на председателката ни. Благодаря ви. Продължаваме с точки 51 до 58 от дневния ред. Освобождаване от отговорност на съвместните предприятия. Думата има госпожа Длабайова, за да ни представи докладите си. Мартина, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко общи бележки за съвместните предприятия най-напред и след това ще се спра върху всяко по-отделно. Съвместните предприятия са специален правен инструмент за изпълнението на Хоризонт 2020 чрез публично-частни партньорства в ключови стратегически области, като новаторството, повишаване на конкурентоспособността и предоставяне на безвъзмезно финансиране с активното участие на европейската промишленост. Седем съвместни предприятия управляват около 10% на, от общия бюджет за Хоризонт 2020. Предвижда се така да се мобилизира частно финансиране. А съвместното предприятие ядрен синтез за енергия подлежи на специален режим на управление. Общият размер на бюджетните кредити за 2017 бе 2,7 милиарда евро. Персоналът им е бил 671 души към края на 2017. Европейската сметна палата излезе с аудиторски становища без резерви за надежността на отчетите на всички съвместни предприятия. Същото въжи и за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите транзакции за 7 от общо 8 предприятия. Знаем какви са проблемите в съвместно предприятие Excel. Те са свързани с седмата рамкова програма. Знаем, че тези проблеми нямат отношение към изпълнението на проектите по Хоризонт 2020. Това установиха и службите на комисията, отговарящи за одита Експост. За това и предлагам да освободим от отговорност всички съвместни предприятия, Приветствам с добре дошли представители на три от тях – ядрен синтез за енергия, Сезар и Ексел. Сега ще се спра върху изпълнението и добавената стойност. Ще го направя и в светлината на вчерашното ни изслушване, посветено на европейската добавена стойност. Благодаря на Комисията за междинната оценка на съвместните предприятия, работещи в рамките на Хоризонт 2020. Това е единственият междинен доклад. Той съдържа междинна оценка с задоволство установих, че през 2017 година все още е било рано за повечето съвместни предприятия да покажат, че има осезаеми резултати от дейността им, но е било показано Innovation. осезаемо подобрение в сравнение с седма рамкова програма. Предприятията са показали, че имат много голям потенциал за укрепване на европейската конкурентоспособност. Частното финансиране, мобилизирано от съвместните предприятия, се доближава до целите, заложени в нормативната уредба. Що се отнася до този ефект на лоста, той има различни стойности за целенасочената такава мярка – Едната стойност се упоменава в междинната оценка, а другата се упоменава в доклада на Сметната палата. Въпрос към палатата и към комисията. Коя от двете стойности е вярната? Допускам, че и двете стойности са верни, но искам да знам защо има разлика. Като цяло съвместните предприятия насърчават синергия, като обвързват дейностите в рамките на цикъла на новаторска дейност – и като улесняват изграждането на вътрешен пазар за новаторски технологии, продукти и услуги. В междиния доклад се съдържат много положителни констатации. Става видно, че от съвместните предприятия проистичат допълнителни ползи Гарантира се участието на заинтересованите страни. Съвместните предприятия участват също така активно и в консултациите, провеждани от комисията. Допринасят активно за постигането на целите за конкурентоспособността съвместните предприятия могат да включат важни партньори от областта на промишлеността в работата по стратегически за Съюза цели. Те допринасят също така и за преодоляване на разпокъсването в редица отрасли, свързвайки помежду им различни заинтересовани страни, които до този момент не са установявали контакт помежду си. Вчера, например, представителят на ИТЕР говори за това, че извършва дейност в отвъдморски територии, което никога нямало да е възможно без създаването на съвместно предприятие. Упоменах вече, че сме поканили представители на три съвместни предприятия на днешното си заседание. Вчера вече изслушахме представител на една от тях, представителя на ИТЕР, но тъй като проектът Ядрен синтез за енергия не е включен в междинната оценка на комисията поради по-специфичната си цел и по-специфичния си режим на работа. Нека аз кажа няколко думи. През месец декември, три години след първото ми посещение, посетих на място проекта ИТЕР. Отбях, останах изненадана от това какви промени са настъпили и какви технологии са въведени междувременно. Имах чувството при второто си посещение, че съм попаднала в един огромен мравуняк. Всички бяха в движение и работеха. Това бяха хора от Европа и от целия свят, които монтираха части, доставени от всяка точка на света. Наистина бе изумително да видя колко прецизно работеха те с тези компоненти, доставени от целия свят. ГД Енергетика вчера направи много положителна оценка на стопанския ефект от ИТЕР. До 2017 година брутната добавена стойност от ИТЕР е била 4,8 милиарда евро. Разкрити са почти 34 000 работни места. Итър е разкрил и нови възможности за стопанска дейност по линия на нови приложения на различни продукти на предприятията. Проектът е допринесъл и за <clears throat> повишаване на конкурентоспособността на предприятията. Увеличил е и създадената от тях заетост – освен това по ИТЕР може да се създадат почти 11 000 работни места. Брутната добавена стойност за периода 2018-2030 година ще бъде 3,3 милиарда евро. По от общо 32 основни цели по ИТЕР са били вече постигнати, но все още има някои недостатъци, както установява Сметната палата, най-вече по отношение на набирането на ключови служители в ръководството. Затова искам да знам дали вече има съществено подобрение в това отношение. Подготвени ли сме и защо всъщност все още има недостатъци при набирането на ключови служители на ръководството. Няколко думи за Сесар. Радвам се, че в сравнение с дейността на това съвместно предприятие по седмата рамкова програма вече се поставя по-силен акцент върху по-активното участие на всички заинтересовани страни по предходната рамкова програма това бе проблем. Отбелязвам също така, че съвместното предприятие постигнало основните си политически и оперативни цели, така както са заложени в единния програмен документ за 2017-2019. Но според палатата процентът на освояване на кредитите за ангажименти и плащания е 18,4% и 60,7% съответно. Има също така по отношение на плащанията съществен спад, защото по това съвместно предприятие е толкова нисък процента на освояемост. Каква е причината за тази липса на капацитет? Последното съвместно предприятие е Excel. Тук искам да ви обърна внимание, че през 2017 ефектът на лоста е бил 3,0. Това надхвърля целта заложена за периода 2014-2020 година. Експертите, участвали в междинната оценка на комисията, изтъкват, че съвместното предприятие привлича най-добрите европейски играчи в областта на полупроводниците. Поздравявам ви за това. Наистина едно чудесно постижение. Въпрос към представителя на комисията и на съвместното предприятие. Как е била заложена целта за ефекта на лоста и какви полуки са били извлечени от работата по Хоризонт Европа и Хоризонт 2020? По едно друго съвместно предприятие доста е надхвърлена също така целта за ефекта на лоста. Така че как е била заложена тази цел? Това са въпросите ми. Благодаря за всич... на всички, които работиха по доклада. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Крайният срок за внасене на измененията и по този доклад е 30 януари идната седмица. Доста кратък преглед направих до тук на положението на съвместните предприятия. Благодаря ви, че ни обърнахте внимание на това, че в Европа се правят неща, с които наистина можем да се гордеем. Докладчиците в сянка. Господин Поше. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и добре дошли на представителите на комисията и на Европейската сметна палата, но благодаря на докладчицата за много добрите й доклади. Казвам го не просто от любезност. Наистина смятам, че докладите са много добре разработени и формулирани, както и че точно отразяват положението на съвместните предприятия. Няма нищо, което да ме тревожи по тези доклади, но и аз отбелязвам, че по различен начин се отчита и изчислява ефектът на лоста. По хоризонт 2020 има разминаване между методите на комисията и на Европейската сметна палата – би ми се искало методологията да се уеднакви. Искам да упомена също и недостатъците по някои от финансовите инструменти по Хоризонт 2020. Те се упоменават и в доклада. Дали, ještě dojde k nějakému vývoji v této oblasti, proto bych rád, aby se to vyjasnilo. Všechny společné podniky всички съвместни предприятия все още не са наваксали първоначалното забавяне по изпълнението по Хоризонт 2020, но в случая трябва да поставим по-силен акцент на качеството, а не на количеството – финансирането трябва да се инвестира както трябва. Всички съвместни предприятия са изправени пред известни проблеми, тъй като работят при много сложни условия. В условията на пресечна точка между частния и държавния сектор. Въпреки това може да се ускори изпълнението. А що се отнася до изпълнението на седма рамкова програма, Искам да изтъкна дейността на съвместното предприятие Clean Sky. То бе първото, което приключи работата по тази програма. В доклада със съжаление също се отбелязва, че е имало недостатъци при бюджетното планиране. Поради това едно съвместно предприятие е имало нужда от 832 милиона евро за плащанията, а първоначално поставената сума в бюджета през февруари 2017 година е била 4048 милиона. Това трябва да бъде обяснено. Съвместните предприятия трябва да планират бюджета си за две години напред. Този модел не е много гъвкав, по отношение на някои предприятия се е оказало, че предварително заложеният бюджет е бил по-висок. В съвместното предприятие Ядрен синтез за енергия пък се е оказало обратното. това предприятие се е нуждаело в последствие от повече финансиране, за да изпълни ангажиментите си, но това не означава задължително надхвърляне на бюджетния таван. Все пак трябва да има обяснение за нещо такова, според мен. Председателката, представителката на комисията, госпожа Ибанес Каладо от ГД Конект. Сред нас е господин Панек от ГД Енергетика. Благодаря. Благодаря на докладчицата. Благодаря и за добрата оценка на съвместните предприятия, най-вече на Excel. Благодаря също, че упомена с положителни коментари и междинната ни оценка. Междинната ни оценка наистина е положителна. Спираме се най-вече върху това, че се привличат най-добрите, едни от най-добрите играчи в Европа, например в областта на проводниците. Поради специфичната структура на предприятието Excel, държавите членки участват в финансирането. По въпроса за ефекта на лоста, съгласно регламента, вноската от комисията и вноската на държавите членки трябва да са в съотношение едно към едно, а съотношението промишленост комисия по отношение на финансирането трябва да е 2 към 1, т.е. на всяко едно евро, което инвестира комисията, се падат 4 евро като ефект на лоста. Така по Excel може да се достигне значителна критична маса. Това е важно не само с оглед на залагането на по-амбициозни цели, но и с оглед на графика за изпълнението. Можем да ускорим иновациите, като мобилизираме ресурси в по-голям размер. Докладчицата опомена 2017 година като много добра година – съотношението промишленост комисия 2 към 1 бе повишено на 3 към 1, т.е. през 2017 срещу всяко едно евро инвестирано от бюджета на комисията са били мобилизирани 5 евро в сектора на електрониката. Попитахте как определяме тези съотношения – за ефекта на лоста. Мога да ви дам за пример Excel. В рамките на Excel бяха слети две съвместни предприятия от седма рамкова програма ENIAC и Артемис. когато подготвяхме Excel през 2013 и 2014 година, с държавите членки се споразумяхме за равни вноски. Разговаряхме и с представители на промишлеността тогава. И се споразумяхме за апортни вноски от тяхна страна срещу нашите вноски. Договорихме се за това едно евро от комисията да мобилизира по едно евро от държавите членки и две евро под формата на апортни вноски от промишлеността. Така съотношението промишленост комисия е по-високо 2 към 1. Целта ни е към края на програмата стоиността да се повиши и съотношението да е 3 към 1. Става дума за съотношението промишленост-комисия. Надявам се, че с това отговорих на въпросите ви. Председателката Предстои да Помня, че докладчицата зададе въпрос на Европейската сметна палата за процента на грешки. Може ли да обясните в какво се състои разлика, на какво се дължи разликата между процента на грешки, изчислен от комисията и този изчислен от Европейската сметна палата? Искаме да можем да работим добре и с двете стойности, за да знаем наистина какво е състоянието на ниво администрация. И се, накрая позволете ми една бележка от моя име. Тя може би няма да се хареса на колегата от групата на Зелените. Става дума за проекта ИТЕР. Това е проект на бъдещето, проект по който в световен мащаб обединяваме ноу-хау. Целта е да се наложи нов метод на научно-изследователска дейност. Извършваме тази дейност, за да сме устойчиви в бъдеще. Затова и политическите групи трябва да се обединят. Не бива да изоставяме програмата ИТЕР. Ясно ни е какви са проблемите по нея. Следващата комисия по бюджетен контрол вероятно ще трябва да посети проекта на място. Представителят вчера ни изложи колко е мащабна дейността по него. Ако този проект се овенчае с успех, то ще сме постигнали отличен резултат. А ако не се овенчае с успех, то се надявам тогава аз да съм някъде далеч. Ясно е обаче, че има риск от провал. Много горчиво ще го изживеем но дори и да се стигне до някакви проблеми, не бива да се проваля всичко. Е, Благодаря. Съвсем накратко. Това, което ме тревожи, са различните целеви стойности, така както ги дава комисията и Сметната палата. Добре е Сметната палата да отговори в писмен вид. Ще коментираме и с докладчиците в Сянка. Тук е, нашия докладчик Сянка коментира, че ние ще използваме цифрите на комисията, но тези от Сметната палата са напълно различни, така че за да имаме окончателен текст, е добре да знаем точният отговор. Много е, подобрения има в текста спрямо предишния от преди 5 години. Определено много е подобрен. Благодаря и на Сметната палата за много подробния доклад. Той е много важен за нас. Имахме възможност да разговаряме и с бизнес, представители на бизнеса, за да видим на живо какви ще са въздействията и какви ще, каква ще е добавената стойност. За мен това е най-важното. Очаквам работата с докладчиците всяка. Е, всички сме много заети в този момент. Е, вие коментирахте, че няма колеги, е, но ще работиме по измененията. Аз лично ще подам а, такива за така чисто фактически, технически моменти, за да изчистиме доклада. Благодаря. Ja, prima, danke schön. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts. Чудесно. Така приключваме с тази точка от дневния ред и стигаме до 59-та е, точка, която е бързия е, случай по връщане на ДДС е, по кохезията. По... Това е много важен доклад тъй като, разбира се, възниква проблем, че за всеки бенефициент е, това е, е винаги повод за неприятности, е, така че, господин Мърфи, много сме ви признателни за това, че сте свършили нещо по този толкова важен въпрос. Благодаря, че пристигате точно на време. Наша докладчика е Мартина Длабаева отново и ще ви дам думата веднага да представите това дело, този случай. Благодаря, госпожо председател. Сега ще представя прегледа за, за установяване на ДДС. Тук става дума за преглед на съвсем конкретни теми. Имахме за цел да установиме е, каква, е, какви са е, допустимите разходи и съответните данни, които бяхме е, събрали. Е, ние сме споменавали тази тема в годишните доклади, примерно в 2015 и 2017. Там очертаваме ДДС като сложен случай е, и появяващ се нееднократно а, иллюстрираме колко е сложно, какви са рисковете с а, това, че ДДС е, е разход, който може да се възстановява. Коментираме и решения на съда, включително и, реше... и становището дадено по предложението за регламента за общите разпоредби. Три основни са проблемите при събиране на информацията, свързана с възстановяване на ДДС. Първо, факта, че тези възстановявания са разходи, които могат да бъдат направени, е, поражда нееднократно грешки. Това сме го коментирали в нашите декларации за достоверност от 2015 до 2017. 561 са проверките и сме установили 94 грешки. 20, е, т.е. една пета са свързани с е, това, че не се предполага да може да се възстановява ДДС. Обикновено става дума за публични е, органи. И тук е, въпросът става е, за това дали е бил, въз... дали е, не е въпрос за това дали е бил възстановен ДДС, а дали е, е следвало да бъде възстановен. Европейската сметна палата пояснява, че е, данъчният статут на бенефициента не е достатъчна основа за решение дали може да се възстанови ДДС. Е, става дума е, за е, оглеждане на въпроса в по-широк контекст. И тази по-широка интерпретация на възможността да се възстановява има отношение към повечето от е, публичните органи през 2015 препоръчахме на комисията да поясни какво разбира под това ДДС, който може да бъде възстановен. След като публикувахме нашия преглед, комисията излезе с насоки по отношение на условията за възстановяване на ДДС. Приветстваме е, тази, е, този документ защото тук се става дума конкретно за е, условията за възстановяване на ДДС в е, разходите за, по кохезионните фондове. А, дали определено ДДС е, по кохезионните фондове може да бъде възстановено е сложно – Комисията ще решава окончателната си позиция по всеки отделен случай, защото различните дейности са различни. Втория проблем, който се повдига в прегледа, е свързан с различния начин по който се третира ДДС като разход, който може да бъде възстановен. Страните членки имат автономност за това как точно се формулира определен проект. И дали дадена компания е публична собственост или става дума за регионални или местни власти, в тези случаи по различен начин се третира ДДС. В единия случай може да бъде възстановено, в другия не. Комисията също така подчертава, че трябва да се спазва и принципа да не се използват практики, които злоупотребяват в областта на ДДС. Освен това, подчертаваме, че европейски средства не се използват достатъчно оптимално, когато работят публични органи. Това обикновено се случва когато се възстановява ДДС е, поставката на съфинансиране на дадено министерство или орган, а същевременно и държавния бюджет е, получава пълното ДДС посредством системата за данъчно облагане. Понякога, в зависимост от начина на възстановяване и е, ставката за съфинансиране, може да се окаже, че възстановения ДДС е по-голям от реалните разходи по целия проект. Ние оглеждаме в момента в проверката това, което се е случило в миналото, но се обръщаме и към бъдещето с цел да обсъдим каква, как ще се отнасяме в бъдеще към ДДС. Комисията пред, предлага упростено правило за, е, правило за възможността ДДС да бъде възстановен както за частни, така и за публични бенефициенти. По това правило ДДС е, ще бъде възстановявано, ако е, общата стойност на проекта е под 5 милиона евро. А ако проектът е на стойност над 5 милиона евро, ДДС, независимо дали има право да бъде възстановено или не, няма да бъде възстановявано. Так, признаваме, че това е ясно и до упростяване и по принцип осигурява правна сигурност. Но тук откриваме три проблема. Първо, публичните органи ще получават, ще продължат да получават европейски средства за ДДС, макар че страните членки получават същите суми е, през е, националното данъчно облагане, което означава, че тук не се представя реалния разход за страната членка. Второ, европейския бюджет ще връща ДДС по проекти, където не се правят разходи от страна на бенефициентите. Примерно частни, е, частен бизнес, който може да си възстанови ДДС. Комисията направи една презентация в комите... Е, Комисията по регионални въпроси, в която се считаше, че 96% от проектите и 46% от разходите ще паднат под този прак. Освен това, е, страните членки е, имат е, значителна гъвкавост да е, определят обхвата на проекта, което означава, че може изкуствено да се програмират проекти под 5 милиона, за да се получава максимално европейски средства. Затова а, считаме, че трябва да има законодателни промени, които да изключат възстановяването на ДДС на публични органи от европейски фондове след 2020 година. Смятаме, че с тази препоръка ще решим проблема. Искам да ви благодаря за вниманието и считам, че този преглед а, до известна степен показа колко сложно е тематиката възстановяване на ДДС по кохезионните средства и ще бъде полза за продължаващата ни дискусия. Благодаря. Този анализ показва ясно колко сложна е тази история и колко е, е необходимо да се стараем. Каквото и да правим, не можем да обхванем е, всички е, е случаи наистина. Но сега докладчицата. Права сте, госпожо. Действително много е сложен въпрос, много технически. Благодаря на Сметната палата и на господин Мърфи за анализа. Съвсем на време се появи той и е много необходим. Той е необходим на всички нас, за да мислим за следващия програмен период. Вие реално изложихте всичко, което е важно и е, по време на няколко одите в декларациите за достоверност бяха открити е, недостатъци и грешки при обработването на ДДС, така че абсолютно тематиката трябва да бъде обсъдена една шеста от сумите, е, които се отпускат, е, всъщност са разходи за ДДС. Една шеста е съвсем не малко, така че е на време, е, крайно време да започнем с дебата. Освен това, трябва да обсъдим темата, за да можем да намерим и решение на този проблем е, за следващия период в е, регламента за общите условия. И както казахте, господин Мърфи излезе през 2018 година на ноември, комисията излезе с насоки. И там предложението е да се опрости е, системата за възстановяване на ДДС за проекти единствено, които са под, на стойност под 5 милиона евро. Тук съм съгласна с съда, е, че трябва да си зададем въпроса дали това е достатъчно по отношение на оптималното използване на европейски средства и дали това е реалния и единствен проблем, с който трябва да се е, занимаем. Комисията трябва да излезе с препоръки и ги призоваваме да разгледат е, проблема в малко по-широк обхват. Не знам има ли представители на комисията тук. Може би можем да ги помолим да чуем те какво имат да кажат, а и да чуем и коментарите на Сметната палата. Действително има грешки в определенето на това кой е, данък ДДС може да бъде възстановен и кой не. По отношение на регионалните и местни власти, дали те, той може да бъде възстановяван там. Това е от ключово значение за проектите им. Предложението за следващия период, ставките за съфинансиране ще бъдат много по-низки и сме наясно как ще се отрасат те на местните и регионални органи. Съда препоръчва тук да се изключи възможността да се възстанови ДДС за публични органи изцяло. Разбирам аргументацията за тяхното предложение, разбирам философията и стратегията им. Но ако това бъде прието, много регионални, местни публични органи, а и малки и средни предприятия няма да могат да се възползват от европейско финансиране по економически съображение, което няма да улесни е, сближаването на регионите. Затова въпросът ми е как да се справим с предложението на комисията. Нека да чуем и е, Сметната палата. Това не може ли е, да се приеме като допълнителната част, която ще се предоставя? от страните членки това въз, възстановяване на ДДС на публични органи. Във всички случаи благодаря за анализа. Смятам, че можем да навлезем и малко в повече подробности. Благодаря. Въпросът е какво да правим сега? Е, от Европейската комисия, е, от е, регионална дирекция, Джиланд има думата. Заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с благодарности за анализа на Сметната палата. Бих казал, че в голяма част сме съгласни с анализа на Сметната палата. Очевидно е, че правилата и изпълнението на разпоредбите за ДДС са сложни и е, водят до много грешки, реално до прекалено много грешки при изпълнение на кохезионната политика. Опитали сме се да работим по предизвикателствата в настоящия период 14-20 година, както каза и докладчикът и Сметната палата излязохме с насоки и се радваме, че палатата реагира положително на тях. Боя се, че от страните членки не получихме толкова положителна реакция. Напротив, те бяха доста отрицателно настроени и надяваме се, че до известна степен сме изчистили е, съществуващото положение, но във всички случаи все още е, няма пълно удовлетворение от съществуващата система. Ние сега обмисляме периода след 2020 и решихме, че трябва да предприемем радикално упростен и изчистен подход за това как да се възстановява ДДС в бъдеще. Това бе част от общия ни подход към регламентите за кохезионната политика, а именно да има една модернизирана, значително упростена политика на сближаване, да няма неясни е, места. Затова излязохме с е, предложението, описано от Сметната палата, а именно е, проектите под 5 милиона да имат абсолютно възможност да възстановяват ДДС, а проектите е, на стойност над тази цифра да не могат изобщо да възстановяват ДДС. Ясно е, няма сиви зони, няма въпроси за това е, какво означава възможност за възстановяване на 27 езика. Или може, или не може проекта да се възползва от тази възможност. Както и Сметната палата призна, 94% по настоящи е, цени ще могат да се възползват от възможността да възстановяват ДДС. Това не означава, че всеки проект ще може да го прави. То зависи от подхода на страната членка и от конкретния проект. Альтернативата, която също обмислихме, беше да обявим а, изцяло невъзможност да бъде възстановен ДДС. Един преглед обаче на предходния програмен период, реакцията на съвета, на парламента и на страните членки ни показа, че политически това не е реалистично предложение. Комисията се опитвала в миналото да го направи в предходните два финансови периода и съда е отхвърлил този подход на два пъти. Днес сутринта комисията Реджи е, сложи в своя проекто доклад за общите разпоредби, е, че е съгласна с идеята за възможност да се възстановява ДДС в проекти под 5 милиона – но настоява за проектите над 5 милиона, всеки е, един от тях да се решава по-отделно дали ще може да се възстановява ДДС. Този подход е много по-опростен и няма никакви, или поне няма много сиви зони. После въпроса за прекомерните възстановявания или компенсации – с този прак от 5 милиона смятаме, че се решава и този проблем. Тоест, големите проекти не могат да се възползват от възможността да възстановяват ДДС. Тук има връзка и с решението на комисията за ставките за съфинансиране с цел страните членки да се чувстват повече ангажирани за това да осигуряват по-големи пакети за инвестиции. Затова и максималната ставка за съфинансиране предложена е 70% от страна на Европейския съюз. А при по-малки проекти това няма да доведе до прекомерно възстановяване. Да, знаем, че пътя към Ада е павиран с добри намерения, но а, отново бяхме, спряхме при 85%, 75% връщаме се в, в, в, в отправната точка, връщаме се от точка 0. Е, и какво правим? Всъщност, година след година прехвърляме от левия в десния джоб и нищо, нищо не, не става. Е, натоварваме националните е, сметки и това е една нетърпима ситуация, с която е, всички, от която всички сме недоволни. Наистина това е, една трайна такава политика на, на просото, щедър на житото. Е, как беше това? Скъп. Скъп. Скъп. А, сега, по принцип, всъщност други въпроси има ли? Hi, it was a question to you. Well, I think at this stage, um... На този етап е, това е доста хипотетичен въпрос. Трябва да видим какво предлагат е, е, съвета и парламента като процент на съфинансиране и след това да видим как е, връщането, възстановяването на ДДС ще... как това ще се отрази на възстановяването на ДДС. Но днес е, комисията Реджи е, обсъжда този въпрос. Ще видим дали ще има разлика от гласуването в пленарна зала миналия месец. Също така, така от държавите членки идват сигнали, че те не са особено доволни от предложението на комисията и предпочитат е, съществуващата система е, от 2014 е, до 2020. От комисията, пък и от Сметната палата чувам, че сегашната система създава доста двусмислие и доста така неясноти и грешки, което е, искаме да избегнем. Да попитам още нещо. Комисията Реги е внесла изменение, предложение за изменение те имат ли... Е, е, това ли е, е повода на измененията им? Да искат нов, ново съотношение при съфинансирането или не? По принцип същото положение ли остава? Но понякога, да, хипотетичен е въпрос, но понякога и реалността някакси е хипотетична. Да, това е предложението от комисията Реджи от тази сутрин но то не се споделя от всички държави членки. Има доста разминаване в мненията за, по отношение на съфинансирането на държавите членки, така че е рано на този етап да се каже каква, в крайна сметка какви проценти ще се изберат. Предложението на комисията е окей, наистина е, добро е. Сега следващия докладчика. Благодаря, госпожо председател. Слушахме с е, внимание е, обяснете на комисията и политическите е, ограничения, но това са констатациите ни и това, което ние смятаме, за което се бориме добро, разумно използване на европейските средства и е, вземето решение да се е, базира върху тези констатации. В презентацията казахме, че става дума за упростяване, но до, не трябва да е, се подвеждаме от това, не трябва да се превърне упростяване с, с, да бъде самоцел е, сега хората трябва да внимават, проектите им да са под 5 е, е, милиона и сега може да се стигне до по-лошо положение тази част, която е възстановима, е, автоматично ще се съфинансира. И аз мисля, че това е, ще бъде по-лошо положение, отколкото това, което имаме в момента. Така че напълно е, разбирам, оценявам колко сложен е въпроса. Никак, както казахте, е, никак не е лесен този път, никак не е гладък този път, но е, е, убеждението, че това не е най-ефективният начин да използваме европейските средства, много е сложно. Е, системата и ние гледаме на целият проблем от гледна точка на държавите членки, колко получават те. Ако те получават средства за ДДС и събират и прибират ДДС, това не е справедливо разходване на европейските средства. Ние приветстваме е, предложението на комисията по раздел 5, където говорят, че някои държави членки, се казва, че някои държави членки компенсират е, е, обличните фирми. Значи те плащат ДДС вместо тях. Е, това е окей okay. от гледна точка на държавата членка. Това е, е приемливо. Те субсидират нещо на практика, което е, е с суми, които са изплатени преди това от комисията. Нашата роля, както казах, е ние е, се натъкваме на този проблем е, вече от години и нещо трябва да се направи. От гледна точка на упростяване, мисля, че са, така е основателно това, което правим. Няма, не дава много е, пространство за тълкуване, но трябва да е, направим нещо. Имате ли идея за, това, за свръхкомпенсирането? Доколко може да стигне, в крайна сметка? Ние правим представителни извадки и съдим по отделни случаи, нямаме общ поглед, не, не, не знаем каква е цялата картина, колко може да бъде, защото действаме единично по отделни случаи, на които се натъкваме. Нямаме цялостен поглед върху нещата. Комисията? но би трябвало да имате. Би, не би трябвало да е толкова сложно да се вникне в цялостната картина. Проблема ще бъде да се доберем до информация и, и какво държавите членки биха признали, че е свръх компенсиране ако значи се смята за допустим разхода, те не биха го е, сметнали за свръхкомпенсация. компенса... компенсация. Е, значи, ако сметната палата сметне, че е, нещо е свръхкомпенсирано, държавите членки могат да се противопоставят. Е, тук отново се получава тази двусмисленост, тази неяснота около понятието е, е, възстановяемост. Докладчикът в заключение. Да, трудно е да се е, е, направят заключения, госпожо председател. Е, сигурно е много трудно и за комисията, и за палатата, защото е, ако е, от различните комисии е, се получават различни сигнали и различни е, мнения, но трябва да се намери прагматичен е, подход към е, допустимостта за е, ДДС, възстановяване на ДДС. От една страна трябва да поддържаме, да имаме прости е, правила целта на упростяването. От друга страна, трябва да мислим за ефективното използване на европейските средства. Знаем, че именно там се е, крият е, грешки и недостатъци. Трябва да е, първо да балансираме становищата и политическите мнения на различните комисии в този парламент. Това е сложното и проблема, но трябва да го направим преди следващия програмен период, госпожо председател. Да. Добре, благодаря. По този начин е, е стигаме, е, е, приключваме и с тази е, толкова важна точка от дневния ред. Благодаря на докладчика, на, на, на комисията. Сега стигаме до 60-та точка, специален доклад на е, Сметната палата. Е, колегата Войчеховски е докладчика. Е, е, имате думата за представяне на доклада. Благодаря, госпожо председател. Почаеми депутати, за мен е голямо удоволствие да ви представя доклада за безопасност на храните от гледна точка на химическите е, опасности. Е, благодаря за възможността да представя този доклад накратко. След официалната публикация от миналата седмица е, в е, европейските медии и така ние... От, кой, Безопасността за храните е важен въпрос, отнася се до всички нас. Ето защо Европейския съюз го определя като един от приоритетите си. На практика политиката за безопасност за храните на ЕС е, има за цел да защити на е, потребителите от три е, опасности физически, биологични и химически в храните. Нашия одит се спря върху химическите опасности които имат потенциален вреден, които могат да вредят на здравето, а такава, такава вреда се е, констатира и се проявява в дългосрочен план. Проверихме дали европейския модел е, е достатъчно добър и е, е, може да, да е, и гарантира безопасност от химически е, вещества в храните. В Словения е, и Нидерландия е, преведахме проучвания и положителното ни заключение, е, че европейския модел е добър, здрав и така заслужава е, уважението на потребители в цял свят. Ние се радваме на едно от най-високите нива е, на гарантиране, на гаранция на безопасността на храните. Е, силата на европейския модел почива върху три фактора. Първо, научните оценки за безопасността на някои вещества. Това се е, е неутрално от политически влияния. Второ, много важно, безопасността на химикалите се преценява преди те да се е, използват е, в е, хранителната верига. И третото, отговорностите в това отношение са разпределени много ясно между публичния и частния сектор. Такъв амбициозен модел предполага е, е, сериозни инвестиции, в резултат на което открихме, че моделът в момента е, е, е претоварен и не достига средства, за да се е, прилага. Някои все още липсват достатъчно научни становища от страна на ЕФСА. Европейската агенция за безопасност на храните, която дава такива насоки, страда от претоварване, задръстване с искане за, за анализ е, и натиск да се авторизират нови е, субстанции. На този диапозитив виждате примери от направните норми на Европейския съюз, които изискват е, в момента допълнителни действия. Виждате го на екрана. Една от е, конкретните последствия от е, тази затормозеност на системата, е, претоварност на системата е, че някои групи пестициди се проверяват много по-старателно, отколкото други, като например адитиви. И защо? открихме причината за това. Държавите членки имат проблем да прилагат мерките, съответните мерки е, е, правилата, свързани с вносните е, храни, също разгледахме. Европейския съюз иска от външ, трети страни да спазва стандартите му за да гарантира, да има гаранции, че продуктите, които се внасят, са на същото ниво на безопасност. Например, остатъчни вещества в някои пестициди, от някои пестициди, които не са допустими в Европейския съюз, могат да бъдат толерирани в вносни продукти само ако е научен анализ е показал, че няма, те не, не представляват риск за потребителя. Но е възможно в вносите храни да имаме остатъци от пестициди, които са забранени в Европейския съюз. Следващия диапозитив Предвид на това три извода са направени. Значи препоръчваме на Европейската комисия да оцени възможни изменения и допълнения в законодателството, което третира химическите вещества, съответно възможности на комисията да го прилагат. И призваваме комисията да работи за повече допълняемост между публичния и частния сектор, което е ключов фактор за е, това европейски модел да бъде устойчив и да бъде същото доверие. Препоръчваме на комисията да е, излезе с насоки за това как да се е, прилагат на практика мерките за правоприлагане и в крайна сметка ние препоръчваме на комисията да обясни на потребителите как се гарантира безопасността на вносните продукти, за да имате доверие в предлаганите на пазара храни. Положителната новина е, че в Саотгор комисията прилага, а, приема и трите ни препоръки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря колегата Сяховски. Здяховски. Благодаря Извинявам се, че не бях тук по-рано, когато говорихте за съвместните предприятия, но провеждаше се друго заседание по същото време, така че не можех да бъда на две места. Благодаря на преждеговорившите, благодаря на представилия доклада. Много добре изготвен доклад за безопасността на храните. Много важна е темата и е, показва колко е, голямо значение отдава на този въпрос е, Европейската комисия, Европейския съюз. Това, тази тема е от основно, особено значение за потребителите в Европейския съюз, където защитата на потребителя е сред най-добрите в света. И е целият модел на е, безопасност на храните показва, че е, европейските граждани получават добра храна и системата функционира добре. Констатацията на доклада на Сметната палата показва колко е сложен обаче този въпрос и че има недостатъци, е, които те посочват в този доклад. Следователно, ще трябва да е, върнем топката в комисията, в полето на комисията, защото непрекъснато се говори, че трябва да се коригира и допълни законодателната рамка, трябва цялостна реформа, която доведе до едно по-просто, по-изчистено е, законодателство и по-добро, което води до по-добро изпълнение, прилагане. Е, та въпросът ми към комисията е, е възнамерява ли да направи нещо за, по, за упростяване без снижаване стандартите на е, безопасност на храните. И вече мисли ли се дали има достатъчен капацитет в публичния сектор за прилагане на тези, тези разпоредби и тук вече преимуществото на това да се привлекат, да се привлече и частния сектор в контрол върху храните и да се подобри само контрола и само прилагането, изпълняване на законодателството в от частния сектор все още има редица химически е, вещества, които не са достатъчно добре контролирани или не са регистрирани, е, е, адитиви, хранителни добавки, отцветители, овкусители, които не са достатъчно анализирани Има и пропуски в контрола върху вноса, защото остатъч, остатъци от пестициди могат наистина да се е, стигнат до пазара на Европейския съюз, продукти, които се предлагат на, Европейския на пазар на Европейския съюз и да вредят на здравето на европейските потребители. Имам е, въпроси и към Сметната палата. se svou transparentností a přístupem ke střetu. Европейската агенция за храните ЕФСА, е, дали е, тя работи достатъчно прозрачно, и как е, решава проблема с конфликта на интереси между е, експертите, които работят там. И друг въпрос към комисията. Възнамерявате ли да, е, така, да, да засилите, да работите за заострене вниманието на обществеността към качество да храните, хранителните навици на децата в училищата и така нататък. Е, естествено, че трябва да едем здравословна храна, но лошите хранителни навици понякога са е, пречка за е, добра диета и това води до различни заболявания, сърдечно-съдови, диабет, затластяване и така нататък. Благодаря. Председателката благодаря, колегата Штас. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм много удовлетворен от специалния доклад. Знам, че са положени големи усилия за изготвянето му. По време на този мандат активно работих в Комисията по околна среда, която се занимава и с безопасността на храните. Няколко коментара. Първо, препоръчвате да се измени законодателството така че да има повече допълняемост между проверките в публичния и проверките в частния сектор. Винаги има проверки и одити и в частния сектор. Това е системата на самоконтрол. Добре е, че има такава система на самоконтрол в частния сектор. Но когато действа такава система, трябва да има и предпазна клапа, т.е. трябва при необходимост и компетентните органи да извършват строги проверки. Проблемът е, че компетентните органи бездействат, опитват се да спестят дребни суми тук-таме. Разглеждали ли сте случаи, които са ви давали повод за загриженост? Разполага ли комисията с подходящите инструменти? Действа системата на самоконтрол в частния сектор, проверки се извършват и в публичния сектор, в държавите членки, а комисията работи на ниво служба ветеринарна медицина и храни. Доколкото знам, тази служба смени името си. Какви са функциите на тази служба? Какви дейности извършва тя в тази област? В Комисията по околна среда аз съм лицето за контакт на Европейския парламент с тази служба. Говорихте и за конкретната законодателна уредба. Миналата седмица бе обсъден в комисията ПЕСТ моят доклад за процедурата за разрешаване на пестициди. В доклада си вие ясно заявявате, че Европейския съюз използва пестициди в ограничено количество. За какви пестициди Става дума в случая, за това има ясни критерии по член 4 от регламента. Забранени са определени видове пестициди в Европейския съюз. Но що се отнася до вносните продукти, се допускат някои пестициди, в случай, че не е установен риск за потребителите. Посочвате това в доклада си. явно проверявате дали са спазени максималните допустими граници за остатъчни вещества. Разполагате ли са статистически данни за трите държави, които сте аудитирали? Достатъчно проверки ли се извършват, за да се гарантира спазването на максималните допустими граници за остатъчни вещества по отношение на вносните продукти? Това бяха моите въпроси към вас по ред теми. Госпожо председател, по отношение на доклада Барт Страс, много съм скромен на негов фон. И госпожо председател, господин докладчик, нека първо да благодаря на бившата, бившият ни колега от Сметната палата за презентацията, а и на колегата Тома за отличните бележки. Като заместник председател на Комисията по околни въпроси и сигурност на храните, докладът за сигурността на храните в Европейския съюз ме засяга много конкретно. Той е, се е, съсредоточава върху химическите вещества е, в хранителните продукти и аз от десетина години засягам тази тема. В последните 20 години кризите в хранителната верига се случват нееднократно. Ние сме реагирали много бързо но в нашата роля е своего рода на пожарникар, който трябва да се яви на мястото, за да подуши кризата. Ние, ние трябва да покажем на европейците, че ние сме в състояние да ги защитим от подобни опасни вещества и е, не е въпроса да реагираме, когато установиме постфактум риска. Трябва да се реагира предварително. Напълно съм съгласен с предложението на докладчиката от Сметната палата за законодателна рамка за регулиране на химическите вещества и факта, че тази законодателна рамка все още е в проект, но добре е, че този проект все пак е, се развива на някъде. Ще е, обсъдиме е, и заготонателния текст в триалог, защото ни се струва, че той ще даде възможност на ЕФСА да се възползва от своите правомощия да прави оценки, Естествено, тук, както коментира и колегата Томас, има немалко конфликт на интереси. В Страсбург миналата седмица гласувахме един доклад, който показа това. Но тук не става дума само да наваксаме с изоставането на документите подадени в ЕФСА. Аз я посетих, аз посетих агенцията през 2017 и там бе коментирано, че бюджета им никак не е достатъчен, което, поради което те не могат да си изпълняват задачите. Ние е, знаем, че винаги, когато поискаме повече средства, влизаме в борба с бюджетната комисия, така че бюджета на ЕФСА от 80 милиона ще мине над 150 хиляди, т.е. увеличение с 65%. То, в такъв смисъл движим се в правилната посока, но това не следва да е единствената ни реакция към проблемите в, с продоволствията и изхранването. Редно е да има и механизми за контрол, за да се борим и с кризите и с измамите. Надявам се, че и предложенията на Франция, които са внесени от е, нашия председател Макрон, ще имат е, за резултат именно увеличаване на контрола в Европейската комисия на подобна идея може да даде възможност да има повече обмен между страните членки и координиране на надзора и контрола. А за подаване на сигнали за тревога би следвало да има система страните членки незабавно да подават такива сигнали посредством специалната система, цитирано е съкръщението и така, че да може тези сигнали да стигат до всички в е, своевременно. Още 2013 гласувахме по тази е, е, система. Тя е добре разгъната на европейско ниво, но на ниво страна членка това не е така и за съжаление видяхме какво се случи примерно с яйцата, заразени с фибронил. Така че страните членки трябва да могат да подават информация много по-бързо. Трябва да има и независим контрол на всяко ниво на хранителната верига с система за бързо подаване на сигнали с цел да запазваме граждани, здравето на 500 милиона граждани защото Европа трябва преди всичко да е Европа, която е, пази хората. Ние трябва да действаме и на принципа на е, предварителното, превенцията. Благодаря. Благодаря. Казва председателката и аз искам да се включа в дискусията. Не е чудно, че членовете на Комисията по околна среда са толкова ентусиазирани. Аз никак не споделям този техен пламенен ентусиазъм, тъй като тук в Комисията по бюджетен контрол се занимаваме с цифри, с бюджет. И има косвена връзка между тази важна област на политика и бюджета и цифрите. И като се има предвид тази връзка, не мога да кажа, че съм особено удовлетворена от констатациите в доклада на Сметната палата. Господин Войчеховски, къде в този доклад според вас има пропуски? Сложна е нормативната уредба. Констатирате, че компетентните органи поради тази сложна нормативна редба на европейско и на национално равнище не могат да изпълняват функциите си. В доклада би трябвало да има по-подробна информация по този въпрос, например. Така че кои според вас са слабите и силните му страни? Отправям същия въпрос и към Европейската комисия. Давам сега думата на госпожа Юлихер от Генерална дирекция Храни и безопасност на храните. Добре дошла. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, че дадохте възможност на комисията да участва в дискусията. Благодаря за проявения към доклада интерес. Комисията приветства одита на тема химическите опасности, свързани с храните. В този доклад на Сметната палата се разглежда функционирането на европейския модел в тази област и прилагането му в държавите членки. Аз лично смятам, че одитът бе изготвен в много подходящ момент – момент, в който гражданите и потребителите са загрижени във връзка с съдържанието на химикали в храните. Комисията с задоволство отбелязва една от констатациите в доклада, а именно, че гражданите се ползват с модел поставен на здрава основа, модел, който се счита в целия свят за отправна точка. Комисията извърши съобхватен одит на всички потенциално съдържащи се в храните химикали, от препарати за растителна защита и пестициди до ензими, витамини, остатъци от ветеринарни лекарствени средства и други. Все още в някои области има проблеми, няма съмнение в това – най-вече, що се отнася до прилагането на някои законови разпоредби и специфични секторни законодателни актове. Мога да ви дам пример за случай, в който комисията действително не е приложила действащото законодателство. Различни са причините за това. Става дума за пределните стойности за съдържанието на ензими и витамини в хранителните добавки. Тук комисията не е приложила действащото законодателство. Сравнително малко са областите, в които не го е направила. Поради това сме и оптимисти. Смятаме, че не сме изложили на риск нивото на защита от опасности – свързани с храните. Европейската сметна палата констатира също така, че продължава да има проблеми с системата за извършване на проверки на ниво държави членки. Комисията споделя тази констатация. Тя се съдържа и в извършваните от нас одити. може да се констатират подобни недостатъци в някои държави членки. Комисията продължава да работи ангажирано за извършването на оценка на европейското законодателство в областта на безопасността на храните. Продължаваме да набелязваме области, в които трябва да има подобрение. Правим го в рамките на програмата Рефит, програма за проверка на пригодността на законодателството. Комисията продължава в рамките на проверките по тази програма да търси възможности за намаляване на административното бреме, за упростяване и рационализиране на нормативната уредба. без да се занижават стандартите в областта на опазването на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните – в момента работим по отношение на системата за максимално допустими граници за остатъчните вещества и за пестицидите. Ще вземем предвид при тази си работа и доклада, изготвен от вашата комисия ПЕСТ. Това не е единствената проверка за пригодност на законодателството, която извършваме. Програмата предвижда извършването на редовни такива проверки. Бе упоменато и предложението на Комисията за изменение на общото законодателство за храните с цел повече прозрачност при процеса за оценка на риска, както и по-голяма устойчивост на модела. За целта следва да подпомагаме и ЕФСА в работата му. Това законодателно предложение бе изготвено в резултат от проверките на пригодността на законодателството. Приемаме и трите препоръки, съдържащи се в аудиторския доклад. Вече сме предприели действия за реализирането им – Работейки по препоръките, винаги ще работим и за това европейските граждани да могат да се ползват от много високо ниво на безопасност на храните. Без зададен конкретен въпрос за проверките от страна на частния сектор, държавите членки могат да разчитат на подобни проверки. Така се намалява натискът върху ресурсите им. Наскоро излязохме с законодателно предложение за официалните проверки. Това е регламентът за официалните проверки. Той следва да влезе в сила от през декември 2019 година. В един от членовете на този регламент се предвижда компетентните органи да извършват официални проверки, като вземат предвид където това е подходящо и програми за контрол на качеството в частния сектор. Тези програми за контрол на качеството в частния сектор, разбира се, не се предвижда да заменят проверките от страна на публичните органи. Те само ще ги допълват. Регламентът насърчава държавите членки да работят в тази посока. Попитахте дали някои химикали не са в достатъчна степен регистрирани и контролирани. Мисля, че докладът е красноречив в това отношение. Що се отнася до регистрацията, трябва да подходим диференцирано. В момента работим в рамките на програма на преоценка на регистрирането на определени вещества. ЕФСА също извършва подобна дейност на базата на научни оценки. Това се прави с цел актуализиране на системата, за да може да се спазят новите законодателни изисквания. А що се отнася до контрола върху спазването на максимално допустимите граници за остатъчните вещества, най-вече пестицидите в вносните продукти, Мога да кажа, че всяка година ЕФСА излиза с доклад по тази тема. Той съдържа много подробни, впечатляващи данни за броя проверки, извършвани от държавите членки. Не е вярно, че не се упражнява ефикасен контрол върху вноса или пък, че вносните продукти са рискови за потребителите от гледна точка на законодателството и регламентирането, един от приоритетите на комисията е да работи за безопасни храни, независимо какъв е происходът им, както и за това всички граждани да се възползват от високо ниво на защита, независимо от това дали храните са произведени в Европейския съюз или са вносни. Някои въпроси бяха отправени към Европейската сметна палата, но с удоволствие ще се изкажа още веднъж, ако желаете. Председателката благодаря. Господин Войчеховски има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на родния си език, на полски, за да съм по-точен. Госпожи и господа, благодаря за всички ваши въпроси, изявления и коментари. Благодаря ви за положителната оценка, която дадохте на доклада ни. Докладчикът ви, господин Здеховски, упомена колко е важна ролята на Европейския съюз. Докладът ни показва колко е важно общественото здраве в Европейския съюз. Общественото здраве е именно областта, в която гражданите се нуждаят от повече Европа. Това е поредният доклад, който доказва, че на европейско равнище можем да постигнем много повече за гражданите, отколкото сме постигнали до момента. В доклада си констатираме, че европейската система се ползва с предимства спрямо други системи. И това е така, защото храните са обект на проверки преди да достигнат до потребителя. Бе зададен въпрос за това как правим оценка на дейността на ЕФСА. Не можем да отправим никакви критики към ЕФСА по отношение на ефикасността или прозрачността на работата му, но подобно на останалите органи, ЕФСА е претоварен. В приложенията към доклада става ясно в какъв мащаб е дейността на този орган. Става дума за 8000 вещества, Всяко едно от тези вещества изисква анализ. Да вземем за пример хранителните добавки. Тук е предвидена система за преоценка Става дума за около 300 вещества. До момента са били подложени на преоценка около 175 от тях. Не можем да изискаме от ЕФСА да ускори темпа на работата, тъй като трябва да се отдава предимство на качеството на работата, а не на темпа. Органът, както вече казах, е претоварен бе отправено искане за включване на частния сектор в тази дейност, тъй като той разполага с необходимия потенциал. Разполага с лаборатории, например. Господин Стас правилно каза, че трябва да има някакъв надзор, някаква защита. Ако предвидим участие на частния сектор, то трябва да се упражнява и надзор върху него, за да не се стига до конфликт на интереси и за да бъде неговата работа обективна и надежна. Вече са установени подобни практики, например в сектора на селското стопанство. Там се извършва сертифициране от страна на частни органи частни органи в селското стопанство правят проверка за спазването на определени условия по отношение на храните. Трябва да се разшири обхватът на тази практика, тъй като публичните органи не могат да се справят. Притоварени са. Както вече казах, 8000 вещества подлежат на анализ – не може сметната палата да изиска увеличаването с 3 до 4 пъти на съответните органи, за да работят те ефикасно на ниво Европейски съюз и държави членки. Не на нас се пада задачата да излезем с такава препоръка. Но можем да излезем с реалистични препоръки на базата на настоящите разходи, предвидени по бюджета. Затова и препоръчваме по-широко да се използва частният сектор като източник на информация за ЕФСА. Председателката ви зададе въпрос за силните и слаби страни, констатирани в доклада. Ясно е коя е силната страна на системата. Това е много точното подробно законодателство, приложимо към 8000 вещества. Наистина работим за това в храната да не попадат вредни вещества. Слабата страна продължава да е системата за извършване на проверки. 8000 вещества подлежат на проверка и при това положение системата за проверки наистина трябва да е добра. Бе зададен въпрос за вносните продукти. Не можем да констатираме, че вносните продукти могат да бъдат рискови за здравето. Не, извършват се проверки за това дали във вносните продукти има опасни остатъчни вещества. Такива проверки се извършват и за продуктите в Европа. В Европа над 800 пестицида са забранени. Те не могат да се използват от европейските сълскостопански производители. Възможно е обаче да се внасят в Европа храни, произведени някъде другаде, за чието производство са използвани именно тези забранени в Европа пестициди. Въпросът не е толкова свързан с общественото здраве, тъй като се извършват проверки на храните. Нещата по-скоро се свеждат до конкуренцията. Може да възникне и проблем, свързан с околната среда. Не бива да насърчаваме използването на вещества, които могат да навредят на околната среда. Наистина има проблем, който трябва да бъде упоменат. Трябва да има напълно, а не само частично хармонизирани стандарти. Благодаря ви още веднъж, че можахме да представим доклада си. Благодаря ви. Помолих ви да кажете нещо за силните и слабите страни на доклада. Кои са те според вас? Трудно ми е, е оценя <laughs> сам рапорт. За мен е трудно да оценя самия доклад, но е, така ми се струва, че като се има предвид, че сме проверили само три страни членки, вероятно е по-добре да се направи проверка за по-голям брой страни. Например, в Польша надзорният орган направи проверка в страната и положението се оказа напълно идентично с това, което ние установихме в нашия доклад в други страни. Комисията по този начин има някаква индикация за това какво е положението в Европа. Ако трябва така да мислим, е, е за това трябва ли да се прави проверка в много страни членки. А кои са положителните му страни, оставам това на вас да прецените. Ja, aber ich finde, Eine realistische Einschätzung seiner Arbeit finde ich. Е, да, е, реалистична оценка на тази работа е важна за мен. Ние сме ви благодарни, защото всъщност вие така засегнахте една област, която не сме, не сме се взирали до сега. И е хубаво, че в тази комисия бяхме запознати с тези въпроси. Е, знае, че ние се занимаваме и с е, неприложени, неприлагани регламенти. Е, вие колко време всъщност смятате, че ще продължи изготвянето на този списък? Ако вие не можете да отговорите, може би комисията? Можете ли да отговорите на въпроса? Госпожо докладчик, има много голямо изоставане по въпроса с ензимите списъкът а, за това, кои ензими могат да се слагат в храните, трябваше да се появи от преди 10 години, но само някакви части от него са обнародвани. А пък, когато частни компании очакват от нас да направим определени проверки, там забавенето е огромно и не виждаме никакви шансове да успеем да го преодолеем. И това е огромно предизвикателство за цялата система за хранителна безопасност в Европа, ние сме, че комисията разпозна, така, вижда проблема и се надяваме, че ще дойде, с, излезе с мерки. А вие бихте ли могли да добавите нещо? Yeah, I think, um, as I, as I mentioned in my aunt... Както казах в отговора си, има програми за преглед за някои вещества, хранителни добавки, например. Те са предвидени в законодателството, има предвиден график кога ще бъдат е, проведени и кога трябва да приключат. Но броя на веществата в тези проверки действително е много голям. Не бихме казали, че има закъснения, защото някои от проверките се предвижда да приключат до 2020, другите до 2023. Нямам конкретно данни в себе си, но в някои области подобни проверки вече се извършват и няма причини да се счита, че няма да бъдат приключени на време. това са вещества, които са минали през процеса на получаване на разрешение, така че те не са на пазара без решение по отношение на тяхната без, безопасност. Комисията оценява какъв е натискът пред ЕФСА и по тази причина излезе с предложение за общ закон за храните – където се търсят начини да се гарантира устойчивостта на научния капацитет на ЕФСА. Това са двете страни на една и съща монета. При извършващите се е, проверки, да, те представляват сериозни предизвикателства пред е, ЕФСА, но в никакъв случай не може да се каже, че навсякъде има закъснения. Просто са проверки, които в момента текат. А, за система, която да оценява вещество по отношение на риска му преди да го изведе на пазара, това е един много амбициозен модел, който изисква и съответни ресурси в сега, примерно, законодателството за новите храни е, бележи огромни е, успехи. Броя на заявките там непрекъснато се, появява, се повишава и кандидатите са много положително настроени към законодателството. Но всички тези заявки е, трябва да бъдат оценени от, е, по отношение на риска от ЕФСА. И определено ресурсите не достигат. Затова е важно да постигнем споразумение, съгласие по закон, общия закон за храните, а също и да се осигурят е, съответни ресурси, финансови и по отношение на персонала за ЕФСА. И още нещо. Частни органи за стандарти или контрол, те могат да подпомагат страните членки при официалния режим на контрол, но не могат да заместят процеса на оценка на риска и контрол, който извършва ЕФСА. Няма друг орган в Европа, освен тези децентрализирани агенции, които да могат да извършат оценка на риск. Благодаря. С това приключваме с тази точка от дневния ред. Докладчика има думата за заключение. Речник. Благодаря. Искам да благодаря на всички изказали се, които се присъединиха към мен в дебата. Темата е много актуална. Мнозина допринесоха с конкретни становища. Следва да продължим работата, защото безопасността на храните не е въпрос, който може да се пренебрегва. Ние всички очакваме страните членки да приемат мерки за контрол и на вносни стоки. А, когато се е, използват определени съставки и вещества, трябва да има оценка за тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Остават някои нарешени въпроси. Комисията по бюджетен контрол ще очаква отговори на тях – Благодаря на изказалите се, благодаря на господин Войчеховски, благодаря и на комисията. Благодаря на господин Войчеховски за готовността да обсъждаме нещата и за това, че ни предостави достатъчно рано доклада, така че да можем да се подготвим. Благодаря. И с това е, стигаме до точка разни, 61. Няма желащи е, да се изкажат по тази точка. Е, на 29 януари в 9 часа е следващото заседание и след това на 21 февруари. Кога ще гласуваме? На 91 20-21 февруари ще, гласираме по днешния, ще гласуваме по днешния доклад. Благодаря, закриваме заседанието. Приятна вечер.